Компетентните гръцки органи отправиха към нас искане за снемане на парламентарния имунитет на господин Теодорос Загоракис. Yeah. So, können wir nochmal probieren, die englische Kabine. Нека опитаме още веднъж да видим дали сега ще има превод от английската кабина. Има ли английски превод? Господин Ковал, не знаех, че знаете и други думи на този език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 Компетентните гръцки органи ме сезираха с искане за снемането на парламентарния имунитет на господин Теодорос Загоракис. Компетентните полски органи ме сезираха с искане за снемането на парламентарния имунитет на господин Янош Корвин Мике. Съгласно член 9, параграф 1 от правилника за дейността ни, тези искания ще